Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Într-o prima parte, da. plăcerea și onoarea de a conduce lucrările, având în vedere că... Добре дошли на заседанието на нашата комисия. За мен е удоволствие да председателствам заседанието в първата му част, тъй като нашия председател ще закъсне. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Групата на ЕНП поиска изтеглен, оттегляне на точка 5 от дневния ред. Става дума за приемането на устен въпрос. Тази тема ще бъде разгледана след закриването на срещата. Също така искам да ви информирам, че съвета се консултира с парламента по отношение на ново предложение на комисията относно промяната в регламент за Световната търговска организация. Комисията иска този въпрос да се разгледа в рамките на неотложните процедури и ви предлагам тази точка да бъде включена в дневния ред под формата на размяна на мнения. Решихме това да стане по време на извънредно съдание по време на пленарната сесия в Страсбург на 19 октомври. Ако сте съгласни, ще приемем, че дневния ред е прият с тези измерения. Искам да ви информирам, че всички езици са застъпени на нашата среща. Също така, срещата се предава на живо по интернет. Преминаваме към следваща точка от дневния ред това е основни резултати от проекта Устойчиво селско стопанство и опазване на почвите, проекта СОКО. Проектът има за цел да разгледа нормативната база в областта на взаимоотношението между селското стопанство и околната среда, да идентифицира пропуските в е, законодателството. Искам да приветствам с добре дошъл господин Гей от Института Севиля. Искам да Приветствам с добре дошли господин Монтанарела от института ИСПА. Той ще представи резултатите от доклада Устойчиво селско стопанство и опазване на почвите. Заповядайте, господин Гей. Благодаря, господин председател. Казвам се Лука Монтанарела и с моя колега ще представим основните резултати от проекта Устойчиво селско стопанство и опазване на почвите. Проекта се осъществява от два института. Единия екологична устойчивост института по технологии в Севиля. Първата част от презентацията ще бъде направена от мен и след това ще дам думата на своя колега за заключенията. Целта на този проект има за цел да разгледа въпроса с деградацията на почвите в Европа и да ви и да направи един обзор на положението, свързано с деградацията на почвите и различните практики. Аз е, ще направя кратък преглед на положението с деградациите на почвите и след това кратък преглед на съществуващите практики. След това ще дам думата на своя колега, който ще представи е, подходящи политики, насочени към възприемане на екологосъобразни практики. Какво е състоянието на почвите и тяхната деградация? Европейската комисия през 2006 година представи съобщение за съвета и парламента. Там са очертани основните процеси в Европа свързани с почвите и водещи до деградация на почвите. Тези процеси не, не са свързани непременно с селското стопанство. Някои от тях са свързани като ерозията, също така и непрекъснат честото разлагане на, органична, на органични вещества. Има обаче и други процеси, които са пряко или косвено свързани с селското стопанство, като засоляването и вкисляването, запечатването в резултат на изграждането на инфраструктура и жилища, които отнемат съскостопанска земя, замърсяване или контаминация и не на последно място свачища, които а, водят и до човешки жертви. Нашият проект не разгледа всички тези процеси. Той се съсредоточи върху процесите, които са свързани пряко с селското стопанство. Процесите на деградация на почвите в Европа не са еднакви в цяла Европа. Някои области са по-засегнати от някои процеси, от други. Така че тези процеси трябва да бъдат представени на карта. Изгр... Разработили сме няколко тематични карти. Тук виждате районите, в които има повече ерозия от вода, предимно в Средиземноморския регион. Проекта оценява и състоянието на органичния въглерод – Картата показва разпространението на съдържанието на въглеводороди в горният 30 см слой. Това се наблюдава повече на север. Знаем, че органичния въглерод присъства в почвите в по-голяма степен в по-влажни райони. Онова, което беше по-интересно за нас са процесите. Както знаете, въглерода в почвите възлиза на 40 гигатона в 70 е, гигатона. Знаем, че този въглерод е в е, органично равновесие в почвата когато започнем от номинален, от номинален мащаб 100 преди промяната в земеползването, т.е. националното стабилно състояние, естественото стабилно състояние, постепенно се постепенно органичния въглерод се отива във въздуха и при и ако няма засилени процес на ерозия, нивото е стабилно. Целта на проекта е да се набележат техники и методи, за да се повиши нивото на органичния въглерод посредством екологосъобразни практики. Има нови технологии за повишаване на нивото на въглерода над стабилното ниво. Кои са тези стабилни практики? Проектът разглежда две системи. Едната система е свързана с намаляване на уранта или преустановяване на уранта в резултат на която се натрупва въглерод. Често тези системи е, се съчетават с Булбород. Втората система беше системата на екологосъобразно замеделие. Също така са разгледани и няколко практики, като Сеид Булбород, съвместно отглеждане, контурно земеделие. Буферни ленти, терасиране и също така промени в земеползването, както в древните райони и в агроземеделието. Всички тези системи си имат своите предимства и недостатъци. При сълскостопанските системи, както казах, те се подразделят на два вида – опазващо земеделие и окологосъобразно земеделие. Опазващото селско стопанство може да доведе до по-висока реколта. Екологосъобразното земеделие е свързано с ползи като намаляване на замърсяването, за увеличаване на биологичното разнообразие, на влизането в определена пазарна ниша, различните подходите са различни, но има и проблемни аспекти, като Например, сложността на системите, които изискват съответно изпълнени високи разходи, свързани с промяната, дълъг период на преход и период на адаптация. Проектът разглежда ефективността на прехода, особено факта, че в някои от пилотните райони се установява, че прехода към опазващо земеделие води до ранен етап на намаляване на производството и намаляване на печалбата за фермерите. Може би това е една от причините, поради които тези технологии не се радват на толкова висока популярност сред фермерите. В дългосрочен план установяване, че се установява производството и също така има в по-дългосрочен план повишаване на печалбата. Разгледахме различни а, земеделски практики, разполагаме с изобилни данни за различните практики, като буферни ленти, терасиране, сеидбо оборота. Някои от тези практики се прилагат традиционно в някои части на Европа. Например, терасирането се прилага в, традиционно в Средиземноморски район. В заключение на първата част, проекта показва, че фермерите могат да приложат различни приеми и методи за опазване на почвата. Всяка от тези техники си има свои предимства и недостатъци. Те трябва да се приспособят към местните условия. Особено по въпроса на опазващото земеделие, методите са много обещаващи, но изискват висо... сериозни инвестиции, дълъг преходен период – също така не, да не забравяме, е, че е, преди да се достигне до стабилност, е, трябва да измине дълъг период на адаптация. Сега давам думата на своя колега. Ние разгледахме каква е средата, каква е политиката, при прилагането на тези мерки. Необходимо е да имаме и отправна точка. Затова е необходимо да се види какво е референтното ниво. И това трябва да е задължително. Всички трябва да имат такова референтно ниво, като целта трябва да бъде доста над нивото да се предвидят и мерки за реализирането на целите. Да има задължителни мерки. Разбира се, могат да се прилагат и стимули. Важно е също да се подобри информираността на хората за наличните възможности. И всичко това беше отчетено при извършването на проучването. Ние разгледахме тези политики в рамките на общата сълскостопанска политика. Много важно е тук да се има предвид кръстосаното спазване, както и задължителните изисквания за управление и включването на мерки от други области, които да бъдат свързани с кръстосаното спазване. Има изискване за поддържане на земите в добро агроекологическо състояние. Да се цели намаляване на ерозията на почвите, намаляването на органичните съставки и засягане на структурата на почвите. В регламента за развитие на селските райони се насърчава прилагането на агроекологични мерки и насочването им към отделни ферми и региони. Тук виждате каква е екологичната а, политика и как са свързани отделните елементи. В синьо виждате задължителните мерки – за кръстосано спазване съгласно общата сълскостопанска политика. Това е обвързано с защитата на почвите. Сега, като обединим всички фактори, тук най-горе виждате какви са целите. Избягване на ерозия, причинена от води и прочие, прилагането на различни практики и системи на земеделие. Виждате какви политики се прилагат. Когато се съчетая всичко с политиките в рамките на програмата за развитие на селските региони и мерките за опазване на околната среда, Виждате, че съществуват доста политики, които могат да насърчат фермерите да работят в тази посока. Ако видим какво се случва, случва на местно ниво, това е важно, защото именно там се прилагат политиките и те имат отражение върху местните практики. Ние разгледахме състоянието на прилагането в 10 държави от Европейския съюз, от север, юг, на изток и установихме, че фермерите са наясно с предизвикателствата. Що се отнася до опазването на почвите, те не гледат на този въпрос като наложителен в момента. Знаят, че това е предизвикателство, но това не е на дневен ред за тях. Това, което беше установено, е, че има много неща, които са свързани, които се отразяват върху земеделието. Има и технически фактори, например, няма достатъчно техника, няма достатъчно информация, което пречи да се възприемат по-добри практики. Тоест, има някои задължителни мерки, и на следващо място се предлагат и стимули под формата на консултации, за да знаят хората по какъв начин и какво може да се направи. Беше направена пълна оценка за това как влияе всички тези мерки на опазването на почвите за да се види какъв е окончателният ефект на европейско ниво. Много е трудно да се установи връзка между нещата, обаче, за да се получи пълната картина за Европа. Мерките, които са на лице, включително тези, които са под формата на консултации, са доста общи и недостатъчни. Важно е да се види колко ефективно е прилагането, какво е направено. Вижда се, че кръстосаното спазване е допринесло за създаването на общи референтни нива. И те са задължителни. Това е нещо, което трябва да се постигне от всички. Това е минимума. Доста често Това се използва в рамките на политиката за развитие на селските райони. Също това допринася и за прехода от една система на земеделие към друга, от една фермерска практика към друга. В този контекст изключително важно е да се осигуряват нужните съвети на фермерите. Липсва достатъчна координация. Необходимо е да има по-голяма координация с останалите екологични цели. Трябва да имаме един по-цялостен подход. Сега да преминем към въпроса за разпространението на информация. Този проект беше стартиран от Европейския парламент, от господин Лафой. И след това беше извършена научно-изследователска работа в рамките на Генерална дирекция земеделие. Бяха проведени няколко семинара с заинтересовани страни. Ние имаме всички доклади за казусите, които разглеждат тези 10 държави. И те могат да бъдат свалени от интернет. Вече има 15 000 такива сваления от интернет, което показва, че има огромен интерес към въпроса. Изготвили сме също кратки справки на всички езици. В южните страни се проявява много по-голям интерес, отколкото към, в северните страни. Това, което се съдържа в тези справки, може да се намери на нашия вебсайт. Това е много лесно достъпна информация по всяка тема има около 4 страници описания, разглеждат се отделните части на проекта. По този... Е, с това искам да приключа за сега. Искам да ви благодаря за вниманието. Le ha chiesto la parola. Господин Лефол има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията за представения проект. Искам да кажа, че той е по инициатива на Европейския парламент. Гът Катрин Гикен и аз поискахме да се срещнем с комисията, за да се направи една оценка и, и преглед на нови сълскостопански практики в Европа. Става дума за опазване на почвите. Знаем, че в Европа, както и в целия свят, почвите са в процес на деградация. Искам да кажа на своите колеги, че трябва да сме наясно, че в света почвата, която се използва за сълскостопански цели, е Намалява с 30, с 30 см. Искам да кажа, че трябва да разберем сериозността на проблемите. Опазването на почвите, следователно, е задължително. Това е императив, с който трябва да се съобразяват и в Южна, и в Северна Европа. Сега, деградацията на почвите е различна в различните части на Европа. Деградацията е свързана с различната влажност, с различните земеделски методи и практики, които могат да влушат качеството на почвата. Проектът СОКО е първият проект, който, оценява, който прави оценка на климатичните промени върху почвите. Трябва да се направи така, че почвите да имат, да запазят и увеличат своя капацитет за опазване на органичните вещества. Почвите съдържат 70 милиона тона въглерод. Европа изхвърля 20 милиарда ако не се запази въглерода, ясно е какви са последиците, като, например, глобално затопляне и климатични промени. Проектът е много важен. Целта му е да се направи списък на методите и практиките за опазване на почвите. Е, следващият въпрос е свързан с е, биологичните, с екологосъобразните дейности и методите и техниките за опазване на почвите. Интересно е това, че когато говорим само за опазване на почвите, стигаме до нови модели на производство, които ни позволяват да дадем отговор на въпроса какво ще, как ще, какво ще представлява устойчивото замеделие утре? То трябва да бъде, да се характеризира с висока производителност и отговорно от екологична гледна точка. Говори се много за, екологич, за устойчивото развитие. Всички в парламент са съгласни, че трябва да полагаме усилия и в селското стопанство се отчитат проблемите на, на околната среда. Сега трябва ли да се предприемат мерки, за да осъзнаят производителите проблемите, с които се сблъскваме. И така, ние трябва да отдадем приоритет на методи, които да дават възможност за висока производителност и за опазване на околната среда. Необходимо е новите техники да да дадат възможност да се достигне нивото на производителност, което е достигнато с старите методи. Тези методи са много интересни. В бъдеще Европейския парламент и в комисията въпроса за селското стопанство и връзката му с околната среда трябва да се разглежда глобално. Има директ, директива за въздуха, за водата, хербицидите, почвата, всеки път с една директива се решава един проблем, но проблемът е глобален. Той обхваща всички области. Истинските решения могат да бъдат намерени само чрез глобален интегриран подход. В настоящия проект се разглежда въпроса за почвите е, извършната дейност е много добра. Тя е концептуална, насочена е към местните условия, е, разглежда различните методи и техники. Целта е да, си, да можем да си отговорим на въпроса как да направим така, че бъдещето на селското стопанство се състоя възможността да ни изхранва, но заедно с това да бъде и устойчиво. Това е, което исках да кажа. Още един път много исках, още един път да благодаря на всички, които работиха по този проект. Благодаря, Стефан. Аз мисля, че това беше един много важен доклад за бъдещето на европейското земеделие. Мартин. Благодаря също на комисията най-сърдечно за доклада и е, от него личи колко неотложна е темата, когато се погледнат е, картите на почвите и колко е, региони са застрашени конкретно. И мисля, че парламентът във всички случаи трябва да се заеме отново с тази задача. Защитата на почвата в много случаи е блокирана. Ние трябва да поставим тази тема отново на дневен ред. И е, имам предвид следното. Промени в климата, които ще влушат проблемите, свързани с почвите. Във всички случаи, както казах, ние трябва да поставим тази тема на дневния ред. Аз имам и някои въпроси, защото много бързо беше разгледана темата почвата първоначално. Вие казахте, минимална обработка на почвата би било едно от възможните решения. Това е възможно, но това, което на практика наблюдавам за съжаление, е, че с минималната обработка на почвата се е, внасят много интензивно химикали, т.е. Е, тотални хербициди и не знам дали ние наистина ще постигнем нашата цел, ако е, използваме такива хербициди с цялостно, с тотално действие и дали няма по този начин да нанесем по-големи щети в друго отношение. Казах, че органичното земеделие, да, това е хубав подход, той може да бъде отговор на нашите въпроси. И е, мисля, че този тип земеделие трябва да се насърчава. Това конкретно искам да попитам. Е, за съжаление, вие не посочихте цифри в тази връзка. Става дума за по-нататъчното интензивиране на селското стопанство и проблемите, свързани с е, отглеждането на е, млечни животни, млекодайни животни, е, пасища и така нататък. Е, Пасищата са средство за спиране на почвената ерозия и трябва да стане ясно, че са ни необходими все повече пасища, също така и засаждане на повече масиви с царевица с цел спиране на тези почвени процеси. Каза се също, че кръстосаното съответствие е гаранция за правилността на извършените действия. Според мен настоящите разпоредби за кръстосано съответствие не са достатъчни. Посочват се там тези неща, но ми се струва, че там липсват точно тези неща, които ще ни позволят да се занимаем по-подробно с проблема. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Дес. Искам първо да се извиня за закъснението и за това не можах да чуя целият доклад, но тази материя е известна. Колегата Лефол посочи, Лефол посочи важни теми, обсъди важни теми. Аз искам само да ви предупредя да бъдете по-внимателни в едно отношение. Има поне 300 вида почви и ситуацията в Европа е много различна. Аз познавам едно изследване на ООД, кое, ООН, което беше правено някъде през средата на 90-те години и опитът беше да се установи къде има най-големи увреждания на почвата и всъщност това изследване установява, че най-малко колко щети по почвата има в Европа, най-много в Южна и Средна Америка. Това е свързано с аграрната структура. Там, където има големи земеделски стопанства с големи площи, плантации, както е в Америка, просто там не се полагат грижи за устойчиво земеделие, а стремежът е към постигане на по-големи печалби в моя регион, където се практикува селско стопанство, поколения наред, е, от поколение на поколение. Всъщност се предава е, почва в добро състояние. Защо? Защото се обработва устойчиво. Е, и точно това е нещото, което ние трябва да стимулираме. Имаме много добри възможности с правилен подбор на оборота да постигнем този ефект, а също и с подходяща земеделска техника. Сега като погледнете днешните трактори, ще видите, че при тях налягането върху почвата е значително по-малко, отколкото при машините от 60-те години. Това, което искам да предупредя е, че е, в Европа изграждаме една нова е, бюрокрация, и а, е, искаме с разпоредби от Брюксел да уреждаме и най-големите детайли. А, е, това не е възможно, защото условията в Европа са различни на различните места и а, е, аз пледирам за това. А, почвата а, нека да си остане национален приоритет. Тя не се движи навсякъде по Европа. Нека 27-те държави, чрез съответна а, национална правна рамка, да уредят защитата на почвата в, а, на собствената си територия територия. И за това предупреждавам да няма нова бюрокрация от Брюксел, да не се приемат текстове, с които да се забранява, примерно до края на юли, да се използва течен оборски тор аз, например, спазвайки тези разпоредби, няма да мога в подходящ момент да използвам течен оборски тор както казах, ще трябва да следвам тия разпоредби. Затова още веднъж моля да няма повече бюрокрация. Е Благодаря, Алберт. Аз е, искам да се извиня Жозепове. Euh, Благодаря. Благодаря на двамата представители и за свършената от тях работа. Да благодаря и на Дефол. Искам да подчертая един от принципите, който не беше споменат, но който е очевиден. Почвата е нещо, което е в непрекъснато развитие, като жив организъм. За това, това е един много сложен, жив механизъм и практиките, които имаме в земеделието, са доста различни. Не бива да забравяме това. И съставлява важна част от работата тук. Ако погледнем ситуацията в Андалузия и проблемът, който възникнал в резултат на интензивното земеделие и парниковите газове, също е използването на различни препарати. Това са практики, които не са свързани с прилагането на пълната логика на сейдбооборота. оборота. Има нови по-общи парадигми. Ние искаме да има прекалена бюрокрация. През 1957 година общата селскостопанска политика беше въведена. Целта беше да се предлага по-големи количества и по-ефтини продукти. Следва да отчитаме и въпросите на качеството и на околната среда. Остават само два месеца от срещата в Копенхаген. Може би тук в Комисията по земеделието можем да погледнем на нещата от нов ъгъл. И ако имаме един по-добър нов земеделски проект, ще доведем, може би, до намаляването на глобалното затопляне. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за презентациите. Мисля, че от 50 години развитието на селското стопанство малко обръща внимание на въпросите на економията. Всъщност, агрономията вече не е толкова застъпена в научните изследвания и целта на нашата комисия е да постави науката за почвите повече в центъра на вниманието. Както беше казано, необходим е и по-глобален подход. Съгласен съм с колегата, че не трябва да гледаме на нещата по фрагментарен начин. Това е въпрос, ние трябва да дадем, да дадем своя принос към дейността на съвета, тъй като въпроса за почвите има централно място в, в, в, в областта на селското стопанство. Благодаря. Това е интересно проучване, няма никакво съмнение в това, но съм силно несъгласен, че всичко това трябва да бъде обвързано с кръстосаното спазване. В Обединеното кралство това е само... въпрос на саморегулиране. Ако някой влуши състоянието на почвите, които използва под найем, той може да бъде изгонен. Ако нанесе вреда на местен път, той ще понесе нужните санкции от местната власт. Затова всички искат да поддържат земята си в добро състояние, за да има тя висока стойност. Говорихме за органичните вещества – не считам, че това е надежден показател за доброто състояние на почвите, защото има почви, които са с високо органично съдържание, но са много податливи на ерозия. Някои от най-производителните почви имат ниско съдържание на органични вещества. Ако искаме да увеличим органичното съдържание, това може да доведе до замърсяването им, Например, чрез изгарянето на стърнищата създаваме проблеми. И дори ако това не се случи, се натъкваме на друга трудност, свързана с прилагането на директивата за нитратите относно, относно ам, слягането на почвите. Проблемът също е голям. Затова аз бих искал всички тези въпроси да останат извън на кръстосаното спазване, защото не е необходимо да бъдат обвързвани. Благодаря. Благодаря, господин председател. Проблемът пред който сме изправени, наистина е много сложен и аз естествено благодаря на комисията за е, представения документ. Обаче смятам, че ситуацията наистина е толкова различна в зависимост от атмосферните условия, условията на околната среда, където всъщност е, се прави анализ на почвата. Е, не можем да анализираме дадено явление, ако не подхождаме с по-широк поглед и за това е, трябва да вземем предвид нещо, което би следвало да е ясно. Е, околната среда се променя вследствие на промените в климата. В Южна Европа, например, е, има най-различни ситуации. От една страна е необходимо много вода, Водата обаче непрекъснато намалява като ресурс, а от друга страна тя повишава непрекъснато солното си съдържание. Почвите от части все повече намаляват своята плодородност и всичко това ние трябва да го разглеждаме в цикъл и като многопластов проблем. За това инвестициите трябва да бъдат съобразени с реалностите, не са ни необходими е, производства, които е, практически ограничават водните ресурси. Точно обратния вид е, производство ни е необходимо. Трябва всички аспекти да се разглеждат заедно, за да можем да имаме една наистина обща, с общ подход земеделска политика и да се вземат предвид и останалите производствени фактори. Благодаря, Джовани. И с това изчерпваме списъка на изказващите се. That's okay. Thank you, uh, Само няколко думи. Въпросът е труден за разрешаване. Струва ми се, че в Европа има страни с различни по характер проблеми. Мисля, че решението следва да се търси на национално, а не на европейско ниво. И дейностите трябва да се предприемат в съответствие с местните условия. Мерките в Западна Шотландия биха били съвсем различни, отколкото в Испания, да речем. Ето защо аз мисля, че мерките трябва да се предприемат на национално, а не на европейско ниво. Благодаря. Преди да дам думата на специалистите от комисията, искам да кажа още нещо. Естествено, изключително важно е да се говори за защита на почвата, обаче тук неминуемо изниква и нова, друга тема и това е промяната в климата. Колегата Лефол говори за промените в климата. И е, има и други е, фактори, които имат е, значение. Е, по отношение на това какви да бъдат подходите за обща сълскостопанска политика и то за всички граждани в Европа. Онзи, който твърди, че тази обща сълскостопанска политика след 2013 година трябва да бъде насочена към защита на климата, опазване на наличните ресурси, защита на животните, животновъство и така нататък. Всичко, което е свързано с публичния сектор, сектор засяга всички нас, защото с тези общи закони ние можем само да имаме надежда, че можем да продължаваме да развиваме обща сълскостопанска политика, както до сега беше в Европейския съюз. Господин Монтанарела. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на конкретните въпроси, които бяха поставени. Искам да благодаря за положителната реакция, която получихме по много от въпросите, които засегнахме в проучването. Има някои конкретни въпроси, свързани с ефекта на използването на хербициди в земеделските системи. Това е действително въпрос, който е добре известен ние цитираме доста проучвания, които показват благоприятния ефект върху земеделието, но липсват достатъчно данни, най-вече дългосрочни данни за прилагането на тези технологии в дългосрочен план. Тоест има поле за допълнителни проучвания, за да се види какъв е дългосрочният ефект от тези технологии. Имаше въпрос, свързан с интензивното земеделие. Разбира се, ние не се занимахме с този въпрос, защото се занимавахме с земеделски системи и практики, които могат да допринесат за опазване на почвите и най-вече за борба срещу ерозията. Данните, с които разполагаме в доклада, показват, че има непрекъснато увеличаване на използването на лесовъдни практики. За останалите въпроси ще дам думата на моя колега. Някои от въпросите се отнасяха за нивата на политиката и къде точно трябва да се вземат решенията. Ние разгледахме какви са различните възможности, какви са различните опции и най-вече възможностите за вземане на решения на местно ниво или на национално и регионално ниво. Също трябва да видим каква степен Европа трябва да играе координираща роля. Имаше и въпроси за кръстосаното спазване. В проучванията стана ясно колко важно е опазването на почвите. В тази връзка се постави въпроса в каква степен може да се предприемат мерки на местно и на европейско ниво. Основното е да видим какво е постигнато до момента и какво да предложим на фермерите като възможности за подобряване на състоянието на почвите. Имаше също доста ам, коментари, за които искаме да благодарим. Да, уважаеми колеги, сега можем да преминем към точка 4 от дневния ред Европейско селско стопанство, изменението на климата, изключително важна тема за нашата комисия, както вече беше казано. Земеделието не е само част от проблема, а е и част от решението му. Преди да дам думата на Стефан Лефол, искам да кажа няколко думи в тази връзка. Нашата комисия положи усилия за издаване на, за получаване на разрешение за доклад по собствена инициатива. И дори и Комисията по опазване на околната среда да е против, ние настояваме за това, трябва да бъдем последователни и би било изключително важно тази комисия да излезе с доклад по собствена инициатива по европейското замеделие, но нека първо да дам думата на Стефан Лефо. Благодаря още един път, господин председател. Току-що говорихме за инициативата проекта СОКО и казаното беше напълно обосновано. Мисля, че по тези въпроси трябва да се търси баланс между европейско и национално и дори регионално ниво. Но в тази, в настоящата тема пак трябва да се зададем въпроса какво трябва да предприемем като политици, като професионалисти, като експерти. Съществува Въпросът е, съществува проблем с глобално затопляне, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост са фактори. И въпросът е, какво, какъв да бъде приноса на хранително-вкусовата промишленост при за намаляване на глобалното затопляне, което може да създаде огромни проблеми. Свидетели сме на много силни валежи, които влияят и върху почвите. От друга страна, свидетели сме и на суши, които засягат не само страните от юга, не само Андалузия, не само Италия. Според експертите, след 30-40 години Франция ще има средиземноморски характер. И как може селското стопанство да участва в борбата срещу глобалното затопляне? Можем да подходим към този въпрос по два начина. Първо е да Първото да се направи така, че селското стопанство да спре да генерира парникови газове. Как селското стопанство да намали производството си на парникови газове? Консумира се също консумират се изкопаеми горива, генерират се емисии на азотен окис. Да не забравяме и ролята на животновътството. И метанът, който се произвежда при, сълско, при животновътството. И така, първият въпрос е как да се намали емисията на всичките тези газове. Вторият въпрос по какъв начин селското стопанство може да улавя въглерода, т.е. да способства за намаляване на количеството изхвърляни парникови газове. Първата стъпка е да се избегне освобождаването на съхранения въглерод. Тоест, а, почвата е много важна. Аз вече ви споменах за 70 милиарда тона складиран въглерод под почвата. Колкото повече се покрива почвата, толкова повече се консервира а, въглерода. Вторият елемент, и аз смятам, че не трябва да вземем предвид и горите и лесовътството. Това е, е въглероден кладенец, така, така да се каже. Съхранява се въглерод и и той не се изпуска. Обезлесяването днес, обезлесяването днес не в Европа, където площа на горите се увеличават, но в Амазония и други части обезлесяването продължава с бързи темпове. И така, за да резюмирам, трябва да се ограничат ограничи количеството, изхвърлен, количеството изхвърлени газове и да се спомогне за опазване на въглерода в почвата. Аз тук мисля, че трябва да добавим и трети елемент и това е способността селското стопанство да се адаптира към новите климатични условия. Сушата, например, и отглеждане на, определени, на, на определен вид растения. Ще приключа с един много важен въпрос. И това е биологичното разнообразие. Непрекъснато говорим за него. През 20 век 70% от биологичното разнообразие в селското стопанство, не говоря за естественото биологично разнообразие, е изчезнало. И тук си задаваме въпроса. За насърчаване на биологичното разнообразие трябва да се разработят модели на производство, свързани с сеидбо, оборота, е, отглеждане на различни култури на едно място. Всичко това способства за обогатяване на екологичното, на биологическото разнообразие. И за да резюмирам, в областта на селското стопанство трябва да намерим всички модели на производство, които да ни дадат възможност да намалим потреблението на изкопаеми горива, да намалим количеството изхвърляни парникови газове, всички модели на производство, които дават възможност селското стопанство да запази количеството е, съхранен въглерод и също така селското стопанство дава своя принос в запазването и увеличаването на биологичното разнообразие. Също така, както каза председателят, селското стопанство е социален елемент на нашият отговор на проблемите на климатичните промени. Ето, това изисква ето това е, е обосновка за нова обща сълско-стопанска политика. Благодаря. Сега започваме дебат по тази важна тема. Госпожа Боса. Добър ден. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на докладчика. мисля, че ние се занимаваме с двата най-големи проблема, които съществуват изобщо, когато става дума за е, настоящето и бъдещето на селското стопанство. И е, мисля, че наша вина и наш дълг, е, по-скоро наш дълг и наша отговорност е, да се занимаваме с. Е, климата, с домашните животни, с земеделието. Т.е. ние трябва да проявяваме необходимото разбиране и компетентност, за да сложим началото на един процес чрез който да обясним на европейските граждани, че земеделието не е основния виновник за климатичните проблеми и разрушаването на почвите, а най-важният фактор за решаване на тези проблеми. Проблемите, които са свързани с проблемите с, с промените в климата, независимо от какво естество са, винаги ще водят до там, че ще има по-голямо засушаване, може би ще има повишаване на влажността там, където и преди тя е била висока. Знаем много добре, че заболяванията в е, Европа ще се увеличат рязко, защото е, ще има нови вектори, е, когато, примерно при нас на север, зимите станат по-топли. Знаем, че част от проблема вероятно ще е свързан с метана, след това с азота. Аз се запознах с това проучване и доколкото си спомням, едва ли има някой, който може да отговори на въпроса доколко оборски тор или изкуствени торове а, са причинители за отделен на азот в атмосферата. Не са правени такива проучвания и трябва да бъдат направени. Азотът, например, е много повече опасен от въглеродния двуокис. Защита на почвата, опазване на почвата, да, когато искаме по-скоро, ако можем да увеличим фотосинтезата и да оптимираме реколтата, ако а, можем а, повече а, вещества да а, натрупваме в почвата, като например въглерод, тогава бихме могли да решим голяма част от а, проблемите, които а, наистина са свързани с а, огр... отделянето на огромно количество въглероден двокис пестицидите, там също няма достатъчно изследвания до момента също така и в сферата на средствата за почва на защита. Това е задача на химическата промишленост. А къде са независимите изследвания? Те са ни необходими в земеделието и то отчаяно са ни необходими. Необходими са ни пестициди, които не са отровни, т.е. които развиват съответното действие само там, където е необходимо. И още един един трети аспект е, енергопроизводството. Ние притежаваме модерна техника и с е, помощта на тази техника е, земеделието и горското стопанство трябва да бъдат независими, т.е. сами да се снабдяват с енергия. И след като се произвежда такова голямо количество растителна маса, тя би могла да бъде преработвана в биогориво. Ние имаме необходимата технология технология за това, знаем как да го направим. Това е просто въпрос на политическа воля, а не е въпрос на изследователската е, сфера. И ако можем да подобрим фотосинтезата, ако е, можем е, да намалим вредните вещества в атмосферата, то тогава ще имаме повече материал, с който да произвеждаме енергия също така а, можем да произвеждаме и електричество, тъй като а, м, електричеството а, може да се пренася по екологичен начин. този доклад по собствена инициатива трябва да а, му. А, да намери е, необходимия прием, да му бъде даден тласък, така че да се е, циментират е, основните подходи в земеделието. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за интересния доклад. Съгласен съм с него, че промените в климата създават огромни трудности на земеделието. Но земеделието също е и част от проблема и това е едно от основното, трябва да бъде едно от основните ни послания към този отрасъл. От друга страна обаче земеделието може да бъде и част от решението. Тя създава огромни възможности. Гледайки към бъдещето, можем да кажем, че това никак няма да е лесно, защото ще има все повече търсене, за да се отговори на засиленото търсене сред растящото население. Трябва да видим каква е ролята на правителствата тук и както и при предишната точка в дневния ни а, ред. И тук трябва да подчертаем, че въпросът, свързан с законодателството, трябва да е на заден план. Има доста голямо намаляване на средствата за научни изследвания в отрасъла трябва да настояваме правителствата да осигурят е, повече средства за научни изследвания в този отрасъл. Благодаря, Джордж Лайн. Благодаря. Искам да повторя казаното от господин Ашфорд. Климатичните промени един от е, с най-сериозните проблеми и селското стопанство не е само част проблема, а и част от решението. Животновътството и метана е изхвърлен в резултат на тази дейност е въпрос, който трябва да се решава. Трябва да се предприемат мерки за намаление. Доколкото разбирам, Нова Зеландия е работила по въпроса. Те са успели да намалят с 10% въздействието от преживните животни. Необходими са обаче инвестиции, само че е малко трудно да събереш всичките животни и да уловиш метана от тях. Също така, трябва да се намали енергията, използвана от селското стопанство. 1% от световната консумация на енергия отива за сълскостопански дейности, по-специално производство на торове. Според мен, според мен това изисква а, научно-изследователска дейност и обществена подкрепа за нея, за да може да се разработи селско стопанство, разчитащо в по-малка степен на торове и по-малко количество енергия. Е, мисля, че е ясно, че без държавно участие това не може да стане и се надявам, че във вашия доклад вие ще застъпите ролята на държавната подкрепа както за намаляване на емисиите, а, така и за а, мерки, а, които да позволят да се намали въздействието на селското стопанство върху околната среда. Благодаря. Мартин, искам да благодаря на докладчика. Той засегна тук много важни теми и ние ще му окажем много интензивна подкрепа при изготвяне на доклада. Земеделието от една страна е всъщност е, един от е, пострадавшите от е, промените в климата, но и причинител на тези проблеми. Това трябва да ни е ясно. Една от темите, които бяха засегнати е, че днешното земеделие е много интензивно по отношение на разхода на енергия. Имам предвид синтетичен азот като вторично гориво, което се използва, също така и първични горива и всичко това, което споменавам в момента, трябва да се вземе предвид при желанието ни да намалим последиците от промените в климата. През следващите години това ще трябва да се има предвид при изключване на всички спогодби, насочени към борбата с промените с климата. Две неща искам да посоча, които трябва да бъдат обект на интензивна дискусия и през последните години малко се мислеше по тези теми Темата метан и темата райски газ. Това са всъщност теми, които са свързани с интензивното земеделие, но за съжаление много малко се дискутират. При интензивното земеделие, например, се отделя много голямо количество райски газ и това трябва да се има предвид в бъдеще, когато говорим за екологично земеделие. Според мен е също много важно, когато в бъдеще говорейки за енергоинтензивно земеделие, да имаме предвид и регионалните цикли. Сега някои неща могат да се транспортират по цяла Европа, да се осъществява консумация и така нататък, обаче всичко това, тези транспортни разходи се отразяват върху климата и това трябва да бъде спряно в бъдеще. Но тъй като беше казано преди това, че нямаме проблем проблеми в Европа, има проблеми в Южна Америка, така беше казано, но ние сме част от причинителите на този проблем. Трябва да осъзнаем това. Ние, например, използваме фораж от Южна Америка и то в големи количества, така че сега това, което получаваме като фораж, е, то става проблем и за нашето е, селско стопанство. Просто е, тези форажи се произвеждат на друго място. И това означава, че трябва да се погрижим не само в Европа да има добри цикли по отношение на растителните бълдачини, но и на други места по света. Аз мисля, че в едно сме единни. Необходима ни е повече наука, повече изследователство изследователска дейност като база за бъдещото развитие на селското стопанство и също така за бъдещи действия за опазване на климата. Аз мисля, че трябва в бъдеще да положим повече усилия именно в тази насока. Благодаря. Благодаря, Мартин. Жозе? Allez dans le même sens que, que Martin. Това, което искам да кажа, съответства на казаното от другите колеги. Мисля, че трябва да се вземе предвид площността, която се използва за производство на соя. В Европа се внасят 50 милиона тона, което съответства на 22 милиона хектара. Не можем да решаваме проблемите на климата, ако не вземем предвид промяната в структурата на животновътството и производството на растителни протеини. Този последния въпрос е изключително важен и той ни дава възможност да затъпми въпроса за оборота. Друг много важен проблем е въпроса за метана. Мисля, че има огромен потенциал за използване на този газ на ниво селско, на ниво стопанство и на ниво местна общност. Има много страни, които изостават, но потенциалът е много голям. Всичко това е възможно да се направи на ниво семейни ферми по един напълно рационален начин. Третият въпрос, който е много важен, казахме, че ще трябва да се променят методите на земеделие. Също така и трябва да използването на, семен, на семената трябва да се проведе изследване върху промяната в посадъчния материал. Това е нова практика, която може да се развие семената. Необходими са семена, които са по-адаптирани към климатичните промени. Благодаря. Има изключение от всяко правило. Всъщност от 1998 е, има спад в е, температурите в света, затова дали проблема е чак толкова голям. През февруари бях в Индия през 2008 година. Това беше най-студената зима, която се помни от а, е, възрастните. В източна Англия имаше 6 месеца, които имаше сняг. Нека да разгледаме някои от тези парникови газове. Част от тях се съдържат в атмосферата. Например, водните пари. Те са 70% в атмосферата, а въглеродният диоксид Той също се съдържа но в много нищожни количества в атмосферата 0,03%. Ние се нуждаем от а, въглероден двуокис. Аз съм фермер, така че аз знам, че този газ не трябва. Метан. Не знае колко хора знаят а, в атмосферата има 0,00002%. Така че не е чак толкова голямо. Преди столетия навсякъде е имало животни в Африка, в Америка, в Европа. Те спокойно са си разхождали. Да, можем да използваме и по-малко азот за соята и протеина. Да, действително внасяме доста големи количества, но можем да произвеждаме много повече протеини в Европа, ако използваме биотехнологии.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 Що се отнася до климатичните проблеми, аз, промени, аз съм много резервиран. Също така и в миналото е имало много големи промени в климата. Примерно това е посочено в изследвания за климата преди 2000 години. Например, през 1942 година е имало много големи наводнения. Каква е била причината? Не е имало голяма емисия на въглероден диоксид, вероятно друга е била причината, така че в нашия климат винаги е имало промени. Например, през 1342 година причината за наводненията е била същата, каквато днес има си обяснение за това. Ако погледнете реките в Германия и в Бавария, те винаги понякога преливат. Разбира се, аз не искам да омалуважавам проблема. Някои искат с темата климат, като че ли да оправдаят политическите си действия. Трябва да е, насочим дискусията в е, е, тази насока, която да ни позволи да овладеем намаляването на естествените ресурси. Със сигурност земеделието не е убиец на климата номер едно, а то може да даде принос да се отделя по-малко въглероден диоксид в атмосферата. Има практически примери. Аз съм посочвал някои от тях за 10 години 70 хиляди литра енерго, необходими течно енергоносители. Сега обаче стърнищата се е, изгарят, това не е необходимо. Познаваме какви са постиженията в науката. Комисията отправя, по-скоро искаме да помолим комисията да направи точно изследване колко биомаса се добива годишно и каква част от нея се потребява действително. Скоро не са правени такива проучвания. Преди имаше проучвания, които е, посочват, че само 3% от годишно произведената биомаса се използва и тези останали 97% изгниват някъде и отделят същото количество въглероден диоксид. И какво трябва да направим? Трябва да използваме а, биомасата в строителството, например при прозорците има подобни сгради в, моята, в моя регион от 400 години тези сгради, в тях се натрупва въглероден диоксид и ако използваме повече дървесина за изработка на дограма, а не изкуствени материали, мисля, че бихме намерили едно добро решение. Но тук са ни необходими проучвания, изследвания, така че да се даде отговор на тези практически въпроси. Благодаря. Благодаря, Алберт. Госпожа Долц. Uh, Благодаря, господин председател. Ние водим дебат дали всъщност е, има промяна в климата или това е просто циклично изменение – в Северна Ирландия, откъдето съм, повечето от фермите са относително малки. Те са семейни филми. Фермерите гледат на себе си като пазители на околната среда. Те искат да опазват околната среда, да използват устойчиви практики, защото фермите се предават от едно поколение на следващото и затова е в интерес на фермерите да предадат на следващите поколения нещо, което е устойчиво. Искам да помоля комисията да се фокусира върху два въпроса. Единият от въпросите се разглежда на национално ниво. Това ни позволява да видим какви са различните начини на земеползване, различните системи на производство в отделните части на Европа, дори в отделни страни, като Великобритания Северна Ирландия. Млекопроизводството в Северна Ирландия използва пасечното животновътство, така че а, има разлика от по-интензивните системи. Затова трябва да огледаме нещата на национално ниво първо. При дискусиите, които водим, трябва да помним, че не трябва да създаваме основания за допълнителна бюрокрация и регламентиране. Големите структурни промени при сегашна климат на финансови затруднения прави нещата невъзможни за тях. Затова нека да сме практични, когато предлагаме нещо и да не използваме тези предложения за допълнителни директиви за по-голямо регулиране на земеделието. Благодаря ви. Bene, grazie. Ha chiesto la parola Господин Ничкак има думата. Благодаря, господин председател. Този документ, според мен, е много важен. Ние можем да дискутираме сега за промените в климата – е, факт или не, е, тези промени съществуват е, в селското стопанство, обаче често се задаваме въпроса как да помогнем на земеделските стомани, за да се адаптират към промените в климата. Това се отнася до производството в малки земеделски стопанства, защото много земеделски стопани днес имат проблеми, когато става дума за необходимост от воден ресурс или пък за управление на отпадните води. Това е свързано с с проблемите в целия сектор. И този документ описва точно това. И то в е, много е, така е, точен аспект. Аз мисля, че е много важно да имаме предвид факта, че земеделието е водещо, когато става дума за борбата с промените в климата. Когато говорим за промени в климата и за селското стопанство, трябва да имаме предвид какво ще бъде земеделието в бъдеще. Аз мисля, че наистина ни е необходимо необходима много изследователска дейност, обаче от друга страна е важно да а, използваме досегашните изследователски а, постижения. Аз мисля, че трябва да а, си помислим как по-добре да използваме съществуващите европейски фондове, например Фонда за развитие на селските райони, а, с, с цел залесяване. Например, как а, тези фондове изобщо биха могли да помогнат на селските стопани. И също трябва да си зададем въпроса как а, с тези фондове можем да помогнем в борбата срещу климатичните промени. Всичко това намира отговор в а, този документ и трябва да посоча, че тези аспекти намират израз в планирането на бъдеща замеделска политика. Благодаря. Господин Деланш. Благодаря когато идвате от страна, където 70% от площите са под морското равнище и хората живеят дори на 6 метра под морското равнище, не знам дали има тук членове на парламента, които изобщо някога са живяли на толкова ниско ниво под морското равнище, Два ли тогава ще се интересува тук академичната дискусия за, се пора, защо се повече? повишава морското равнище. Но аз искам да се постигне успех в Копенхаген и да се борим срещу проблемите в, свързани с климатичните проблеми. нещо ме смущава в тази дискусия за земеделието. Това се отнася и за моята страна. Там нещата се поставят така, като че ли земеделието е виновно за всичко. В пресата непрекъснато се появяват призиви да станем вегетарианци така нататък, тогава ще се подобрат нещата. 20-30% от е, хранителните продукти се изхвърлят. Аз е, смятам, че дискусията в Комисията по околна среда също е много интересна, когато се говори за Кава Путкин, за е, доброволно регулиране и така нататък. Това са ценни, смислени дискусии, но ако в един супермаркет имат едно разбиране за понятието скариди, в друг друго, просто не можем да намерим е, един налого и е, нямаме и е, мащаб е, за измерване на нещата сега. Е, дали е, използването на различни е, марки, е, маркови означения ще доведе е, до нещо друго, не знам. Е, по-малко растения, това означава и по-малко въглероден двуокис. Например, цвеклото много важно за бъдещата земеделска политика. Нека да приемем, че от една страна сме готови да намалим емисиите на въглероден двуокис, от друга страна пък трябва да отговорим на потребностите на пазара. Това обаче не се желая от всички страни и много често иновациите се спират, но много важно е да обвържем нещата с биоразнообразието. Говорим за промените в климата, но те се отразяват и въздействие върху биоразнообразието. Комисията посочи също при няколко месеца в един доклад и аз се опасявам, че в Европа в момента е, нямаме подходящ инструмент, е, който да насърчава биомногообразието. Е, при директивата за птиците и природните местообитания там се поставят много амбициозни цели, обаче са ли необходими, необходимите структури, растения и така нататък, за да постигнем тези цели. Сега имаме болестта син език, въпреки че преди се твърдеше, че такава няма. Тези животни са само в Пиринеите, ама не само там, а и в Швеция. Просто нашите закони не са достатъчно добри, за да ни позволят да насърчим биомногообразието и тези правни норми изобщо не са в състояние да стимулират един динамичен подход. Мисля, че това трябва да се има предвид също при дискусията. Благодаря. Последен има думата заместник председателя. Благодаря, господин председател. Радвам се, че можем да проведем този дебат, обаче е, не е зле да си поставим въпроса за какво точно говорим тук. Преди пет години е, ставаше дума за предишния мандат на парламента. Там се говореше непрекъснато за глобалното затопляне. Изведнъж започнахме сега да говорим за климатичните промени. Е, преди е, говорихме пък само за глобално затопляне. За няколко години или по-скоро след няколко години, ние ще говорим вероятно за това, кога възрастните хора са виждали за първи път смях, сняг и ще говорим, може би, за глобално застудяване. Аз не искам да споря с експертите, които твърдят, че наистина има климатични промени и че ние като хора можем да повлияем върху тях. За мен е, е е, е, по-скоро важно да посоча, че понякога става дума за неоснователни аргументи. Винаги е имало промени в климата. Климата непрекъснато се е променял и е, човекът е, в своята история рядко е имал възможност да влияе на това или по-скоро въобще не е можел да повлияе върху е, промените в климата. И аз мисля, че това трябва ясно да се каже в дебата. Ние трябва и изобщо да имаме някакъв минимум познания в тази област, защото аз имам чувството понякога, че ние говорим за неща, за които не сме сигурни. Аз съм представител на страна, която е, понесе тежки последствия от е, правните актове, които бяха приети във връзка с промените в климата. Нашата полска индустрия за да намали въглеродните емисии, е, си поставя за цел е, с 30% да намали въглеродните емисии и сега има изисквания за още по-голямо намаляване. Сега, е, говоряки за селското стопанство, е, аз мисля, че е трудно да преценим, че селското стопанство е, помага за е, справяне с промените в климата. Господин председател, аз си спомням времето, когато не говорихме за въглеродни емисии. Сега, наистина в моето село в миналото нямаше трактори. Не смятам, че трябва да се връщаме към този тип земеделие. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, искам да посоча, че Чухме най-различни мнения. Някои са по-чувствителни от другите. Естествено, всичко се отнася до климатичните промени обаче в нашата комисия все пак се говори и за бъдещето на селското стопанство и е, правилно е да се посочи, че е, селското стопанство е част от проблема, но и част от неговото решение. Ние ще намерим интелигентен подход, за да можем да се справим с е, тази важна тема. Господин Лефол ще напише доклад, който всъщност да отрази нашето общо мнение. Сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Най-напред от името на Европейската комисия искам да кажа, че много се радваме, е, че постъпи предложение за доклад по собствена инициатива. Той ще помогне на анализа на Комисията за преглед на обща съскостопанска политика. Комисията представи своите размисли по въпроса в два работни документа през тази година. Единия за приспособяване на селското стопанство към климатичните промени и второ възможности за намаляване въздействието на климатичните промени върху селското стопанство. Трите аспекта, които включват селското стопанство и климатичните промени, вече бяха разгледани. Те се третират и в двата документа. Вече има неизбежни промени, които се наблюдават от известно време. Те засягат особено сериозно сълскостопанския сектор в Европа. Не само затоплянето, вече се установява тенденция към климатични аномалии, които ще доведат до засилен риск от провал в реколтата. Върху растежа също така. Комисията представи бяла книга за адаптация на селското стопанство. Ясно е, че селското стопанство и фермерите знаят сами, че трябва да се адаптират към новите явления. Но възоснова на климатологията се оказва, че промените в средносрочен план може би излизат извън възможностите за адаптация на отделните фермери. Ето защо е необходимо да се, да се обменя опит и практика. И Европейската рамка сътрудничество може да помогне тук. Що се отнася до емисиите на парникови газове от селското стопанство. Определено е вярно, че селското стопанство не е една от основните причини. емисиите на парникови газове от селското стопанство намаляват през последните години. Независимо от това, то си остава един от секторите, които водят, които дават своя принос в общо повишаване на емисиите на парниковите газове. И ако в Копенхаген бъде постигнато споразумение, което изисква да повишим а, да си поставим по-високи цели, трябва да се предприемат съответни мерки в селското стопанство. Това означава, че трябва да се помисли по нови методи е, и практики в земеделието. Основното послание на комисията в работния доклад, представен на заседанието на министрите на селското стопанство, е, че трябва да се мисли за мерки, които съчетават устойчиво с добро ниво на производство. И именно този тип мерки трябва да бъдат в центъра на вниманието ни. Добър пример за такива мерки, които спомагат за повишаване на производителността и намаляване на емисиите, са мерките за опазване на почвите – of the, the future uh, changes. Що се отнася до обща сълскостопанска политика, Европейската комисия представи своите тези в различни документи, но и сегашната архитектура на ОСП дава възможност за намаляване на емисиите и за адаптиране. В механизма за кръстосано спазване няколко аспекта вече спомогнаха за намаляване на емисиите и улесняват адаптацията. Директивата за нитратите, например, даде възможност за намаляване на емисиите. Също така в защитата за постоянните пасища – има мерки за опазване на въглерода в почвите. Улеснява и адаптацията в някои сектори. Вторият елемент, който вече съществува в съществуващата архитектура на ОСП, са положителните стимули в програмите за развитие на селските райони, които дават възможност на регионите и държавите членки да избират онези мерки, които са най-подходящи с оглед на местната специфика. В дългосрочен план тези два елемента възможността при необходимост да се ограничават, да се налагат ограничения чрез механизма за кръстосно споразумение, е единия подход. А другият, другият, другата възможност са стимулите – това са двата начина за търсене на мерки. Необходимо е да се намери баланс между тези две ориентации. И в двата документа, които представихме, комисията изтъква, че не знаем достатъчно за климатичните промени. Познаваме общите тенденции и кои методи и практики са а, пагубни за състоянието на почвите. Само, че не знаем достатъчно за различните методи и практики и връзката им с специфичните условия в различните региони. Ето защо ни трябва разглеждане на климатичните промени и връзката им с конкретни земеделски практики. Смятаме, че сътрудничеството между държавите членки, привличане на организациите на фермерите в дебата могат да помогнат, но също така полезно е да се предостави информация на фермерите чрез различни мерки. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Сума, за анализа, извършен от комисията. Преминаваме по тази много важна тема. Знам, че Американския конгрес работи активно по тази тема вече започват да е, обмислят, е, да обсъждат въпроса за сълскостопански е, кредити. Преди да преминем към последната точка от дневния ред, свързана с представенето на процедура за местно вземане на решение, Стефан Лефо иска думата. Само да, благодва, да благодаря на комисията. Искам да кажа, че нашата комисия трябва да участва в мерките на а, европейско ниво. В а, Европа трябва да бъде пример и лидер в областта на намаляването на мисиите на парникови газове. Мисля, че докладът е част от усилията за постигане на тази тема и да не се взима предвид свършното от всички а, правителства от Европейския парламент не е правилно Очевидно, казаното до тук показва, че трябва да работим, за да търсим решения, а също така и да излезем с конкретно становище, с конкрет, конкретна гледна точка. Благодаря, Стефан, за това изказване. Преди да преминем към последната точка от днешния дневен ред, представяне на процедурата на съвместно вземане на решение. Искам да помоля за вашето внимание. Искам да дам думата на представителя на комисията, господин Вестерлинг. Комисията ще се обърне към нас с искане за законодателна процедура, свързана с млекопроизводството. Този въпрос ще го разискваме малко по-късно, но към момента е добре да научим нещо повече за това, какво е приела комисията в областта на млекопроизводството. Затова давам думата на господин Вестелен като представител на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда бърз. Предложението, прието от комисията миналата година, се вписва в мерките, които вече се прилагат в млекопроизводствения отрасъл, както и предложенията, които отправихме към съвета. Предложението, което представяме днес, включва две мерки. Първата е в контекста на преструктурирането, където в момента имаме правна база за купуване на квоти и поставянето им в резерв на тези квоти и използване за целите на преструктурирането. Предлагаме квотата, която остава към 31 марта в резерва, да не се използва за компенсирането на фермерите, които са надвишили квотите си за годината. Защото в края на годината винаги имаше компенсация между фермерите, които са надвишили квотата си и тези, които не са изразходвали, като се използват а, количествата в резерва. Вече а, тези стр... квоти няма да се използват а, за компенсиране на фермери, които са надвишили индивидуалните си квоти. Също плащането на свръхналог с цел да бъде използван за преструктурирането, както и да има за цел да не допусне фермерите да надвишават личните си квоти. На второ място, господин председател, искам да предложим да да бъдат включени млякото и млечните продукти в член 186, който се отнася до разстройването на пазара. Комисията разполага с ограничени инструменти за намеса, За това бихме искали и млякото да се включи в член 186, което ще ни позволи да се намесваме на максимално ранен етап. Това е предложението ни към момента, господин председател, и с удоволствие ще очакваме да получим в най-скоро време становището на вашата комисия и на парламента, за да може да се достигне до окончателно решение още през ноември или декември. Благодаря ви. Един момент, ако обичате. Трябва да бъде ясна процедурата. Комисията ни е, призовава да е, дадем е, спешно становище по тези теми. Първото, което в тази връзка е важно е, че следващия понеделник, естествено след пленарното заседание, ще има специално заседание на нашата комисия по земеделие, за да можем тук в кръга на нашата комисия да решим дали това предложение или тази молба за спешност да бъде прията или не. Знаете много добре, че парламентът в пленар, казва да или не по време на пленарно заседание, така че предлагам в понеделник след пленарното заседание, заседание на Комисията по земеделие, където да решим съвместно какъв да бъде отговора, който ще дадем във вторник сутринта. Е, ясно е, че комисията е обявила определени законодателни мерки, които ние приветстваме. Вероятно, тук е, има много е, различни мнения в тази комисия, но това ще се обсъжда на специалното заседание в понеделник в Страсбург и за това ви моля да си помислите по тези въпроси. Ние ще проведем важно заседание и също време едновременно с това ще заседава съвета на министрите в Люксембург на 19 в понеделник. Ние очакваме естествено нещо от това заседание и аз мисля, че от името на всички ви мога да кажа на представителя на комисията, че комисията ще даде повече детайли по това какво конкретно възнамерява да прави. Ако разгледате член 186 така, както каза представителя на комисията, много от нас проявяват готовност в текста на този член да бъде включено и млекопроизводството, наред с производство на месо и други. Обаче ние искаме конкретно да научим какво точно си представя комисията тук. Ако тя има това правомощие да извърши директна намеса в сектора млекопроизводство без да е изслушала становището на съвета, и по време на заседанието във вторник, когато е, ние е, ще представим положително или отрицателно становище по отношение на тази молба за неотложно разглеждане. Може би тогава ще ни е необходим ориентир даден от комисията, за да знаем какво точно означават тези нови мерки. Благодаря. Ако естествено искате да кажете нещо, ще ви дам думата, но основната дискусия по тази точка ще се състои в понеделник в Страсбург. Моля, господин Господин председател, знам, че ще водим дебат по-късно, но искам да задам въпрос на комисията. Въпрос долавям противоречие. От нас се иска действията, да предприемем действия срещу свръхпредлагането. Мерките, които той предлага, са свързани с повишаване на производството. Не разбирам защо Европейската комисия смята, че трябва да се предприемат мерки по отношение на предлагането, а заедно с това предлага повишаване на квотите. Струва ми се, че системата на неразпространение, на, на неразпределение на квотите способства за решаване на проблемите. Благодарение, Луиш. Други? Жаир. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Следващия понеделник ще отделим време да говорим подробно за предложенията на комисията. Обаче искам да посоча преди това две неща. Преждеговорившите вече ги изтъкнаха. Трябва да е, защитаваме нашите дейности пред е, дънакоплаците, т.е. пред е, обществеността и е, някакси е, не ми се връзва тук е, е да повишава предлагането чрез е, повишаване на квотите и след това обратно да се изкупуват продуктите. Е, например, за мен е проблем да обясня това на страните членки на Европейския Европейския съюз, където няма толкова развито земеделие. Освен това, в източна Германия ние непрекъснато имаме непрекъснато по-низки е, е, квотни цени, отколкото в Западна Германия, така че в тези нови федерални провинции на Германия е, някакси е, не се чувства ползата от това подпомагане. Естествено, тук ще трябва да се положат необходимите усилия. Благодаря, господин председател. Аз няма да дискутирам днес по същество а само а, ще говоря за начина на а, процедиране, а, за да а, можем да обсъдим по-добре тази тема в а, понеделник. И а, във вторник, а, казахте, господин председател, ще има гласуване на пленарно заседание и а, а всъщност, ако дадем положително становище, в сряда ще имаме време за внасяне на изменения и четвъртък вече ще има гласуване. Може би така трябва да се процедира. Molto bene. Direi che... Много добре. Аз мисля, че беше внесено изяснение. Господин Хойзлинг, още веднъж искам да повторя, че в понеделник ще има извънредно заседание, с което ще се проведе същевременно с заседанието на съвета в Люксембург. Няма да има дискусия по същество. Аз искам да предложа да ни предоставите повече информация, особено е, по втората част. Искам съвсем накратко да напомня, че парламентът в бъдеще ще получи повече права е, според Лисабонския договор и е, ние до известна степен се затрудняваме, когато става дума за отстъпване на права. И аз мисля, че точно това трябва да намери израз в дискусията в понеделник и за да стане това, ни е необходима малко повече информация. Grazie Martin, importante. Благодаря. Жозе Борел иска да добави нещо. Комисията ни предлага две мерки. Една техническа мярка, която вече съществува в системата на квотите и член 186. Мартин поиска обяснения по член 186. Аз съм удивен, както и колегата, че в момента ни казвате, че има технически средства, за да се регулира проблема с производството. А в, в рамките на 6 месеца не е имало. А съвета на министрите миналата седмица не е бил в състояние да ги обяви. Аз бих искал за понеделник да разполагаме с техническите елементи. Вие споменахте едни, нека да чуем и други. Мисля, че не можем да разглеждаме този въпрос без да търсим нов баланс в Европа, защото има страни, които не са в състояние да произвеждат в зависимост от своите потребности. Госпожа Матия, аз бих искал уточнения по член 186. Джордж Лайън и след това комисията. Можем ли да имаме гаранция за да получим информацията достатъчно рано, да имаме възможност през уикенда да се запознаем в подробности с доклада, за да сме подготвени достатъчно добре за срещата на комисията. Необходимо е да имаме достатъчно време да се запознаем. Днес, например, ще, ще да е уместно да ни бъде предоставена такава информация. Може ли да гарантирате, че ще получим достатъчно рано информацията, която ни е необходима, за да се подготвим? към Джордж и всички от други. Извънредното заседание на Комисията по земеделието в понеделник следобед в Страсбург, разбира се, ще призове за допълнителна информация. Комисари няма да може да присъства, защото тя трябва да бъде в Люксембург на съвета на министрите. Но ще има Надяваме се представители на Европейската комисия, които ще могат да ни предоставят информация на място. Също ще напиша и писмо до комисаря с искане за допълнителна информация. Можете ли сега да ни кажете нещо повече за това как комисията ще използва член 186? Благодаря, господин председател съвсем набързо. Искам да изясня нещо. Има правна основа в общата организация на пазара, съгласно член 75. За сега количествата, които бяха оставени в резерв и които не бяха изразходвани до 31 март, това е датата към която правим оценка на надвишените квоти или пък недостигнатите квоти, тогава се вземат и решения за компенсирането на фермерите. Сега предложението е да не се използват тези количества, така че този инструмент за преструктуриране винаги е бил на лице. Предимството тук е, че има ситуации, при които фермерите е, ще плащат е, на по-ранен етап е, свърх налог, който може също да се използва за целите на преструктурирането. Относно член 186, разбира се, в голяма степен ще зависи за каква криза говорим и какви мерки могат да бъдат предприяти, но, например, към момента имаме правна основа за частно складиране на различни продукти, с изключение на маслото. Тоест, може да се получи ситуация а, в бъдеще при а, криза частното складиране да се прилага и това е пример за използване на член 186. Благодаря ви. Това, което казахте, е много важно. Ние ще вземем предвид това и при доклада на Генералната дирекция вероятно ще е, се дискутира допълнително по това. Знам много добре, че парламента по време на пленарна сесия е приял законодателното предложение и е, също така е, резолюцията беше прията с голямо мнозинство над 550 членове на парламента, а това, което се предлага в член 186 е възможност да се вземе предвид това, което парламентът вече е посочвал. Добре, благодаря. Ще говорим по тези теми в понеделник на извънредното заседание и се надявам представител на комисията да участва в него. Благодаря, ако няма други изказвания. Виждам, че няма. Тогава стигаме до последната точка от дневния ред – представяне на процедурата на съвместно вземане на решение. Това е много важна точка. Аз бих искал да посоча, че тук става дума за поуки, които трябва да а, си направим след случилото се в Ирландия и а, резултат от референдума. Ние се надяваме, че това последно препятствие а, ще бъде преодоляно след добрата новина, че полския президент е подписал Лисабонския договор е, и очакваме и президента на Чешката република да подпише. Обаче е, ние сме подготвени вече за е, тези важни събития и естествено искаме да знаем съвсем точно какво представляват точно процедурата за съвместно вземане на решения. В този случай много е важно да е, сме запознати с детайлите. Е, процедурата е, за съвместно вземане на решения става е, жизнено важна за нашата по-нататъчна работа. И аз е, искам да посоча, че господин Клаус Байер, който отговаря за тази тема в парламента, секретарията и така нататък. Те са изготвили този материал, който се предлага на повечето езици на Европейския съюз и ще видите какви нови и важни правомощия ние получаваме. Ние като Комисия по земеделие и парламента като цяло вследствие на Лисабонския договор. Господин Клаус Байер има сега думата, моля. Благодаря, господин председател, за тази възможност да говоря пред Комисията по селско стопанство и да представя накратко процедурата по съвместно взимане на решение. Ще започна с кратък преглед на процедурата и ще ви кажа какво ще се промени по Лисабонския договор. Надяваме се, че той скоро ще влезе в сила. Председателя вече спомена брошурката, която раздадахме. Там са описани не само процедурите, но и вътре има и няколко приложения. Там ще намерите някои важни документи. Чиновете от договора, кодекс за поведение и така нататък. Най-напред ще спомена основните характеристики на процедурата. Процедурата съвместно взимане на решение е единствената законодателна процедура, в която парламентът и съвета имат пълен паритет. Процедурата влезе в сила по силата на договора от Мастрихт и в момента е приложима към почти половината от всички политически области. Процедурата предвижда максимум три области, но е възможно текста да бъде окончателно прият и само на едно четене. Тази процедура е, се използва много успешно. Правилата на играта са е, при първото четене са съвсем различни от тези при второто и а, е, съвършено различни между първото четене и факта на съгласуването. При първото четене няма крайни срокове. Най-голямата разлика между първото и второто четене, че по време на второто четене парламента се нуждае от абсолютно мнозинство. 369 депутати, които гласуват за дадено изменение. Така че прагът е много по-нисък при второ четене, отколкото при първо четене. Друго, друго различие състои в критериите за допустимо за измененията. По време на второто четене парламентът се съобразява не толкова с договора, колкото с вътрешния правилник на парламента. Казах вече, че третото четене е съвършено различно от първото и второто четене. Това е така, защото по време на третото четене е предвидена съгласователна процедура или помирителна процедура, последен, последна възможност да се постигне споразумение. Договора предвижда заседание на помирителния комитет, това е заседание, на което делегация на парламента срещу делегация на съвета, за да се постигне споразумение. Едва на, трет, едва на това заседание се срещат двата политически органа. Как се прилагат тези различни фази на процедурата? Това е показано на графиката на екрана. Последната, че последния стълб е много интересен, тъй като той показва данните за, последна, за предишния мандат. 72% от е, всички въпроси са били приключени на първо четене. 23% е, бяха приключени на второ четене. В сравнение, за сравнение с предишните два мандата, тенденцията е много ясна. Основната причина, която обяснява тази тенденция, е нарасналото доверие между институциите, е, ранният етап, на който започват преговорите – и това е също така признак, че институциите са все по-запознати с тази процедура. Основното предимство, разбира се, е, че се пести много време и продължителността на първото четене е 16 месеца, т.е. след публикуване на първоначално, след първото предложение на комисията до публикуването в Държавен вестник това е недълъг период, ако имаме предвид факта, че работи в многоязична среда. Това означава, че в предложението на комисията, вашите изменения, окончателен текст трябва да се преведат на всички езици. И предимствата, както казах, са пестенето на време. По време на втората половина на предишния мандат, вътре в парламента, бяха изказани много критични забележки, в смисъл, че споразуменията на първо четене е, страдат от липса на прозрачност. Че за хората, които следят европейското законодателство, е трудно да следят законодателството. Има оплаквания от националните парламенти, които казват, че е много трудно да се осъществява контрол върху националните правителства след като 72% от законодателната процедура приключва толкова бързо. По тази причина през 2007 година беше създадена работна група в Европейския парламент за парламентарна реформа, председателство на госпожа Род Берент. Тази група разгледа процедурата за съвместно взимане на решение и възможностите за нейното усъвършенстване. Групата предложи кодекс за поведение за водене на преговори по, при първо и второ четене. Този кодекс за поведение беше интегриран в правилника за дейността на парламента, който влезе в сила през юли Документът е относително нов. Искам да кажа нещо, някакво думи за него. Основната цел за кодекса на поведение е да се повиши прозрачността. Философията на работната група е, че прозрачността в парламента се повишава, ако преговорите по време на триалозите са тясно свързани с дейността на парламентарните комисии. Това означава, че парламентарните комисии, които заседават публично, ако те бъдат информирани по време на различните етапи на преговорите, се повишава прозрачността. Е, кодекса за поведение предвижда парламентарната комисия а, решава дали да се водят преговори по даден въпрос. Парламентарната комисия решава кой ще участва. Например, докладчика, докладчица в сянка. Парламентарната комисия решава мандата и тя също така търси обратна връзка. На тази основа прозрачността в парламента, но и за обществеността, която следи парламентарната дейност, е гарантирана за ваша информация. В брошурката ще намерите текста на Кодекса на поведение в приложение Д. Преди да стигнем до Лисабонския договор, искам да ви представя няколко данни за последния мандат. Общо 454 въпроса са били решени по време на помирителната процедура. На първо място е била комисията по околна среда, след това по правните въпроси транспорта, вашата комисия по селско стопанство 5, предимно в областта на безопасността на храните и статистиката. Сега, Лисабонския договор. А, тази графика би изглеждала съвсем различно. А, ако Лисабонския договор влезе в сила, какво ще промени Лисабонския договор? Първо, променя се името на процедурата. Не процедура на съвместно взимане на решение, а обикновена законодателна процедура. Текста на договора 294 е променен за да бъдат парламента и съвета абсолютно равнопоставени. Говори се за позиция на парламента. Процедурата на пар... като такава не се променя. Запазват се трите четения, същите изисквания за мнозинство, същите срокове. Променят се участниците, Предвидена е нова роля за националните парламенти в бъдеще. Те ще разполагат с 8 седмици, за да реагират на предложение на комисията, ако преценят, че това предложение не съответства на принципа на субсидиарност. Ако в зависимост от броя на парламентите, които реагират, на предложението има различни сценарии. Червен картон, жълт картон. Ако мнозинството от националните парламенти смята, че предложението на комисията не зачита принципа на субсидиарност и ако или съвета, или парламентът споделят това мнение, предложението няма да се придвижи напред. Тоест, действително сте прави проверка на субсидиарността. Другата промяна, която е тясно свързана с съвместното взимане на решение, е, е режима за комитология. Това е системата за приемане на, из, на решения за изпълнение на нормативни актове. Освен законодателните актове, които ще се приемат от законодателите, ще има и делегирани актове от една страна и актове за изпълнение. Делегираните актове са по-засиленият вариант. Парламентът и съвета делегират определени мерки на комисията, но също времено парламентът и съвета си запазват правото на вето, ако не са доволни от предложението на комисията. Актовете за изпълнение Съвсем накратко, това са по-подробни мерки. Те са делегирани на държавите членки, но Европейската комисия може да приеме някои мерки. Съвсем накратко, цялостната рамка за делегираните актове и актовете за изпълнение все още предстои да се договори между парламента, съвета и комисията след влизането в сила на договора, но в бъдеще те ще играят съвсем. И накрая съвсем на Най-голямата промяна и е бъдещето на обикновената законодателна процедура. В бъдеще всички основни политически области ще бъдат предмет на тази процедура. Предвидени са изключения само за някои области, като данъчно облагане, социална политика, външна политика и политика на сигурността. Като цяло, обикновената законодателна процедура ще се прилага към 85 области срещу 44 в момента. Какво означава това за парламент и особено за парламентарните комисии? Именно последните ще е, имат е, доста по-сериозно натоварване. Това ще въжи за вашата комисия, комисията по рибното стопанство, комисията по граждански свободи тъй като вашата комисия ще бъде един от основните фактори в бъдеще. Аз ви пожелавам успех. Е, ще спра тук. Искам само да подчертая, че е, брошурата съвместно взимане на решение е на разположение. Благодаря за поканата. Благодаря. Благодаря, господин Бая, за това въведение. Приканвам ви да се запознаете с а, този много полезен материал, който описва още по-подробно това, което ни представи представителя на главния секретар. Следващия понеделник в а, Страсбург не забравяйте, че ще има заседание на нашата комисия. Следващото заседание ще бъде на 9 и 10 ноември. Сега ще направим 5-минутна пауза.